Good morning, everyone. If there are no objections for today's agenda, then... Добро утро на всички. Ако няма възражения към днешния дневен ред, той ще се счита за прият без промени. Във вторник на 24 април от 15 часа след обед нататък Комисията по бюджети и нашата комисия организират публично изслушване на тема бюджетът на Европейския съюз и споразумението за борба срещу климатичните промени от Париж. Целта е да се направи оценка на съвместимостта на настоящи и бъдещи бюджети на Съюза с Парижкото споразумение, както и да се направи оценка на степента, в която е бил изпълнен ангажиментът за изразходване на 20% от бюджета за дейности в областта на климата. Всички сте поканени да участвате. Второ, след решението взето по време на пленарната сесия, досието за преместването на агенцията ЕМА да бъде върнато на парламентарната комисия и съгласно член 69F от правилника, Преговарящият екип ще бъде председателстван от мен в качеството ми на председател и ще се състои от докладчика господин Лавия и докладчиците в Сянка. Първият кръг от тристранните разговори ще се състои на 25 април. Заседанието ни на 17 май, което държахме в резерв, ще се отложим. Има и промени в секретарията на Енви. Добре дошла на Наталия Радио. Добре дошла. Тя се присъедини към секретарията на Енви, считано от 1 април. Преди това е работила в секретарията на Комисията по петиции. Днес има устен превод с 21 езика, както обикновено. Документите за заседанието са налични в електронен вариант. Заседанието ни ще се излъчва на живо по интернет. Разпространени са в електронен вариант и препоръките на координаторите. Ако няма възражения, ще се считат за прияти трябва да ви докладвам също така за резултати от проведени тристранни разговори. Първо, по досието за ветеринарните лекарствени продукти. Третият неофициален триалог се състоя на 22 март. По време на тези тристранни разговори парламентът и съветът подробно обсъдиха нерешените на политическо ниво въпроси, свързани с фармакологичната бдителност и защитата на техническата документация. По продажбите онлайн бе постигнато споразумение за нова формулировка за дерогацията по член 108, параграфи 1а, 1аа и 1б. Разискванията се състояха в конструктивен дух. Докладчикът и председателството потвърдиха намерението си да постигнат споразумение на първо четене по време на българското председателство. Четвъртият кръг от разговорите ще се състои на 19 април. Проведе се и още един триалог за мониторинга и докладването на емисиите на въглероден двуокис и разхода на гориво на новите тежкотоварни превозни средства. На втория и последен триалог по предложението за регламент бе постигнато привременно споразумение. След първия триалог на 26 февруари тази година се проведоха две срещи на ниво експерти по тях бе постигнато споразумение по много от разпоредбите на техническо ниво. То трябваше да бъде потвърдено само на политическо ниво. Със законодателите проявиха известна гъвкавост при доближаването на позициите си и така постигнаха и съгласие по останалите споразумения. Например, за административните глоби, <clears throat> някои параметри за мониторинг, прозрачността на данните, диапазона на стойностите за въздушното съпротивление, изпълнение, делегираните актове и актовете за изпълнение. При временното споразумение ще бъде представено на Корепер за одобрение. Вероятно през втората половина на месец април предстои да го гласуваме тук в комисията на 25 и 26 април. Преминаваме към дневния си ред за днес – Започваме с тема много важна за немалко европейци – разликите в качеството на продуктите на единния пазар. Докладчик по този текст е госпожа Борзан. Днес предстои да разгледаме проектостановището й. Давам направо думата на госпожа Борзан, за да ни въведе в проектостановището. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, Докладите на комисия ИМКО и комисия АГРИ вече са налични. Както знаете, ние разполагаме с изключителни компетенции по частта за храните. Първият вариант на доклада бе изготвен след първата среща с докладчиците в Сянка, всички докладчици в Сянка и се виха воля да работят в дух на градивност. Всъщност има и много пресечни точки между позициите ни. Докладът се основава на проучвания, проведени в някои държави членки. Аз самата проведох такова проучване в Харватия, взаимодействайки си с Агенцията по храните на Харватия. Потресаващи са резултатите от тези проучвания. Така, например, детските храни в Харватия са по-малко здравословни, отколкото тези в Германия. Виенските кренвирши, например, в Харватия не съдържат никакво месо. Подобен състав на храните може да окаже в дългосрочен план въздействие върху човешкото здраве. В някои от така наречените нови държави членки – Резултатите са повод за голяма загриженост във връзка с храни предназначени за по-уязвими групи, като например бебешките храни или новите храни. Потребителите няма как да са наясно с разликите в състава. Четейки етикетите, те остават с впечатлението, че съставът на храните, които закупувате, е същият, както другаде. Приветствам пилотния проект на Европейската комисия. По него се предвиждат проверки както на хранителни, така и на нехранителни продукти на базата на общи методи. Първите резултати от това проучване ще бъдат публикувани към края на тази година. Радвам се също така, че комисията започна и разисквания в форума на високо равнище за по-доброто функциониране на веригата на доставки на храни. Публикувани са и насоките на комисията, но за жалост те не са достатъчно амбициозни, не предоставят и достатъчни правомощия на компетентните национални органи. Не може да сме зависими от волята на потребителите да променят бизнес практиките си. Не можем да разчитаме на това те доброволно да променят рецептурите си. Приветстваме някои примери за подобни промени. Такива промени бяха направени, например, от компанията ХИП в Харватия, но не можем да сме зависими от добрата воля на производителите. Не бива също така да допускаме да се цитират препоръките на потребителите като оправдание за разликите в качеството на продуктите. Трябва да се разработи програма за контрол върху качеството, така че потребителите да получават цялата необходима информация, както информацията за промени в състава на продуктите. Вчера представител на комисията заяви, че ще се наложи забрана за разликите в качеството на продуктите – тази забрана трябва да се съдържа в приложението на директивата за нелоялните търговски практики, според мен. Това е езикът, който производителите разбират най-добре. От нас зависи дали ще има еднакво качество на храните във всички държави членки на Съюза, от което да се ползват и всички наши граждани. Приветствам и предложението на групата на НП. Мисля, че можем да го включим в едно от измененията. Крайният срок за внасяне на измененията е 23 април. Благодаря. Думата имат сега докладчиците в сянка. Господин Пьеча. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, chciałem podziękować Pani Poseł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 нашата комисия да разгледа този въпрос. Трябва да се изясни въпросът не само по отношение на храните, но и на други стоки. Например, химическите съставки <clears throat> в перилните и почистващите препарати. В точка 6 се заявява, че продуктите, пускани на вътрешния пазар, трябва да са с едни и същи съставки и че потребителите трябва да бъдат информирани за всички промени в състава на продуктите. Трябва да има едно и също качество на стоките на територи... цялата територия на Съюза. Производителите твърдят, че разликите в качеството се дължат на предпочитанията на потребителите по места. Това е напълно абсурдно, според мен. В точка 5 се посочва, че не трябва предпочитанията на потребителите да се използват като претекст за разлики в качеството. Производителя, те не знаят какви са предпочитанията на поляците, хърватите, италианците. не обясняват на какво се основават преценките им. Защо според тях някои потребители биха предпочели някои продукти да съдържат по-малко риба, а други повече палмово масло. Може и да има разлики между предпочитанията на потребителите в Полша и Германия, например. В медиите често се твърди, че Западна Европа гледа на Източна Европа като на възможност да се освободи от нискокачествените си продукти. Трябва да сме много бдителни, когато се налагат такива упростенчески нагласи. Комисията заяви, че възнамерява да въведем референтни продукти. Заяви също така, че ако, например, един производител пусне на пазара висококачествен продукт, то останалите няма да проявяват толкова скруполи но трябва да обсъдим въпроса за съставките. Радвам се, че има намерения за разработването на уеднаквени методи. Радвам се също така, че ще използваме и всички налични инструменти, включително и на местно равнище. Но, разбира се, комисията трябва да влезе в ролята на балансьор. Екаре е за становището, Подкрепяме и идеята за общи методи. Трябва също така по съразмерен начин да се окаже натиск върху потребителите. производителите, извинете. Въпреки това, трябва да сме внимателни. Не би трябвало проектът на законодателен акт да е разписан прекалено подробно. Благодаря, господин Скрулек. Захвалям, госпожо председавича. Първо желам на Благодаря, госпожо председател. Поздравявам госпожа Борзан за становището им. Приветствам инициативата, която е подела за защита на потребителите в Европейския съюз, най-вече на онези, които са най-силно засегнати от разликите в качеството на храните. Това са потребителите в Източна Европа. Недопустимо е продукт, който се пласира във всички държави членки, да е с едно качество в едни държави, с друго в други. Прилагането на законодателството за храните и свързаните с тях продукти според комисията трябва да се основава и на нововъведенията на пазара. Но успехът на отделни дружества, привлекателността на отделни продукти на пазара не може да се ползват с примат над безопасността на продуктите. Потребителите трябва да могат да направят своя избор, но не бива да има разлики в състава на едни и същи продукти с едни и същи упаковки, които се пласират в различни държави. Тук съм напълно съгласен с госпожа Борзан. недостоверен е като, а, недостоверни са като претекст а, предпочитанията на потребителите. Те не бива да се използват като извинение за пускането на пазара на нискокачествени продукти. В Италия ние добре осъзнаваме какъв е проблемът с а, разликите в качеството на продуктите, например на козметичните продукти или почистващите и перилните препарати. И на западния пазар трябва да се осъзнае този проблем. Законодателството трябва да гарантира еднакво качество на продуктите в целия Европейски съюз. Гражданите на западноевропейските страни трябва да са наясно, че когато пътуват в източна Европа, когато са там на почивка или в командировка, ще закупуват по-низко качествени продукти, отколкото в родните си страни. Трябва да са наясно, че сме повели битка за еднакво качество на продуктите в целия Европейски съюз. Становището ни трябва да е силно послание към европейските институции и към държавите членки, най-вече спрямо онези, на които се пада ключова роля при предотвратяването на нелоялните практики. Становището ще е добра отправна точка за всички останали, които работят по становища по предложението на комисията. Госпожа Конечна. Благодаря, госпожо председател. Първо благодаря на госпожа докладчицата за чудесната й работа. Проектостановището съдържа повече или по-малко всичко това, което бих искала да се включи в текста. Много се радвам, че този толкова важен въпрос се нареди сред приоритетите на европейската политика, тъй като разликите в качеството на продуктите са в разрез с принципите на единния пазар – трябва да постигнем съгласие по така наречената нова сделка за потребителите, която бе представена вчера. Докладчик в Сянка съм, бивш заместник председател съм и на комисията ЕМИС. Радвам се, че комисията откликна на искания, които с които излизаме от край време на сам. Въпреки, че вече от дълго време работим по въпроса, той продължава да е особено актуален. Представеният вчера пакет предлага някои решения на проблема, но тези решения не са идеални, не са и всеобщо приложими. Проблемът се формулира в член 6 на директивата за нелоялните търговски практики, но не е посочен в черния списък. Освен това, в точките от преамбюла комисията допуска промени в състава на продуктите поради, например, местни предпочитания. Това е само претекст, който се използва от производителите. Нещо напълно неприемливо на което трябва да се противопоставим, тъй като става дума за лъжа. Не може да може да се пласират на пазара продукти в една и съща опаковка, но с различно тегло. Много от производителите се оправдават с това, че искат да дадат възможност на по-бедните потребители да си закупят продукти от същата марка. Но и това също е лъжа, на която трябва да се противопоставим. Радвам се, че комисията си е извлякла необходимите полуки от Дизелгейт и че най-накрая ще има възможност за потребителите да внасят групови искове. Казвам нещо по адрес на колегите от някои политически групи, които може би възнамеряват да торпилират предложенията ни, като внесат изменения, продиктувани от лобистите. Но на тези колеги мога да кажа, че страните от Централна и Източна Европа са готови да излязат със свои законопроекти. Унгария, например, вече заяви, че е изготвила специално предложение във връзка с разликите в качеството на продуктите. Мисля, че и в други държави ще бъде възприят подобен подход. Става дума за страни, където се наблюдава същият проблем. Затова нека проявим здрав разум. Предстои ни още много работа. Не би трябвало Централна и Източна Европа да се превърнат в буклопчийската кофа на Европа. Някой друг докладчик сянка тук ли е? Не. Ще дам сега думата на колеги, които искат да вземат отношение. Господин Пох. Eh, благодаря ви, госпожо председател. Аз бих искал да благодаря на докладчика за отлично свършната от нея работа. Имам едно техническо уточнение. Смятам, че е прекрасна идеята да се разработи е, един е, обща методология за изпитване на хранителните продукти. Нужна ни е обаче и единна методология за тълкуване на резултатите и ще внесе изменения в този смисъл. Благодаря ви. Благодаря ви. Някой друг иска ли думата? Госпожа Бонафе. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Боржан. в своето становище. Тя подкрепя една идея, на която, към която и аз напълно мога да се присъединя, а именно гарантиране на високо качество и безопасност на хранителните продукти за всички граждани на Европейския съюз и преди всичко трябва за целта да се справим с нелоялните търговски практики. Една от водещите каузи на Европейския парламент от много време насам. И все това трябва да бъдем предпразливи и да не смесваме тези наши добри намерения а, с а, прекалено ограничаващи законодателни разпоредби, които да доведат до въвеждането на единни продукти. Факт е, че продукти, които се продават под една и съща марка и с еднаква опаковка могат да имат различен състав или различни характеристики по оправдани мотиви, като специфични особености на пазара, на който се пускат или е, разлики в суровините, които се използват за производство на съответния продукт, свързани с Характеристики на съответната държава членка или дори сезона, в който се произвежда даденият продукт. Не ме разбирайте погрешно, не смятам, че трябва да се използват тези разлики като оправдание, за да се пускат на пазара продукти с по-низко качество или които да се смятат за заблуда на потребителите. Смятам, че предложението на Европейската комисия е отлично, значителен напредък в сравнение с ръководните насоки, предложени миналата година. Предвижда се разработването на обща методология за изпитване и оценка на качеството на, на хранителните продукти в рамките на целият Европейски съюз. Предвижда също така и въвеждането на съпоставими на обща методика за изпитване, като да позволи получаването на съпоставими резултати във всички държави и членки. Трябва да се опитаме не напред на всичко възможно в настоящата законодателна рамка, т.е. да се гарантира надежна информация за за потребителите, за състава на хранителните продукти, а не да бъдат жертва на заблуда чрез нелоялни е, търговски практики. Това е основната цел на работата ни в момента. Благодаря ви. Мистер Барцо. Господин Барцо. Elnök asszony, köszönöm a szót. Jelenleg... Благодаря ви, госпожо председател. Целта на инициативата, като обсъждаме днес, е да гарантира еднакво качество на хранителните продукти в рамките на целият Европейски съюз зад тези тази не под техническо досие обаче има много по-сериозни политически мотиви и по-сериозно политическо послание се опитваме да отправим тук. Няма между че и докладчика и по-голямата част от колегите, които взеха думата в рамките на дебатът са членове на те наречените нови държави членки. Когато нашите 10 държави членки се присъединиха към Европейския съюз, ни обещаха, че ще изградим заедно един общо европейски дом, в който всички да имат еднакви задължения и права. И ако се запитате защо евроскептичните настроения се засилват в нашите страни, отговорът често е, че гражданите ни са останали с впечатлението, че все още нямаме право да влезем в хола на този общоевропейски дом. Все още сме в безверието. Благодаря ви. Наси? От името на Европейската комисия госпожа Бернаси, Сманджо Гиреко, заместник ръководител на отдел Генерална дирекция правосъдие. Най-напред бих искал да благодаря на вашата парламентарна комисия, в частност на госпожа Борзан за съществената работа, която е свършил по досието за разликата на качеството на хранителните продукти. Разбирам, че има също така и почти единодушна подкрепа за свършното от Европейската комисия по това досие. И това ми дава възможност да ви припомня колко много държи Европейската комисия на разрешаване на този проблем от самото начало. Председателят на Европейската комисия, господин Юнкер и комисарят Юрова нееднократно ясно заявиха и в частност господин Юнкер го заяви по време на ще си състоянието на Съюза през тези миналата година, че е напълно недопустимо в някои държави, членки на Европейския съюз, да се продават хранителни продукти с по-низко качество, така те да се продават под същата марка и със същата опаковка. Е, и разрешаването на този проблем е сред политическите приоритети на настоящият мандат на Европейската комисия. И този ангажимент пред Европейската комисия се превъплати в конкретен план за действие. И само за да ви припомня, ще изредя мерките, които предприехме. На първо място започнахме диалог с индустрията. От самото начало Европейската комисия ясно заяви, че е много важно да привлечем всички заинтересовани страни, в частност промишлеността, за да поеме промишлеността ангажимент да сложи край на подобни нелоялни практики. За целта стадохме форумът на високо равнище за по-доброто функциониране на веригата за доставки на хранителни продукти съвместно с съвместният изследователски център и с участието на други заинтересовани страни в момента разработваме общата методика за изпитвания, която ще бъде приключена до края на месеца, а до края на годината ще се проведат първите реални изпитвания в държавите членки. Бяха прети ръководни насоки, които да гарантират доброто прилагане на вече съществуващите разпоредби и също така се предоставят финансова подкрепа на държавите членки, за да започнат с пилотни проекти за изпитвания на качеството и разликите в качеството на хранителните продукти. Както вече споменах и някои от многоуважаемите членове на вашата комисия. С удоволствие мога да обявя, че вчера беше предприета друга много важна стъпка за премахване на дискриминацията между продукти в рамките на Европейският съюз. Европейската комисия представи много абисиозен законодателен пакет и чрез промяна чрез изменения на директивата за нелостните търговски практики се определя като недопустимо да се представя един същи продукт в една и съща паковка и да се рекламира в няколко държави членки, при положение, че всъщност съответният продукт им и е с различни характеристики по отношение на основните си съставки в различните държави членки. Смятаме, че тази наша инициатива е много амбициозна. На първо място, тъй като тя надхвърля дебатът за храните, тъй като в момента дебатът основно се води около храните и е, обхваща всички продукти на пазара на Европейския съюз. Той говорим вече не само за дискриминация в областта на хранителните продукти, но говорим за дискриминация по отношение на продуктите като цяло. А, имаме доказателства, че и други продукти са засегнати от подобни нелоялни търговски практики. Искаме да създадем стабилна рамка, която да направи дискриминацията по отношение на продуктите не лоялна търговска практика, но едновременно с това новият пакет предвижда и разпоредби за подобряване на прилагането на законодателството за защита на потребителите, за да може потребителите да са по-добре защитени от нелоялните търговски практики. И това подобро прилагане ще се осъществи на първо място както предлагаме в законодателния си пакет. Потребителите да имат възможност да изискват индивидуални обещетения, когато са жертви на подобни нелоялни търговски партии, включително и финансови компенсации и прекратяване на договорните отношения. Освен това, предвиждаме и въвеждане на ефикасни санкции в случаите на нарушаване на правата на потребителите, включително и чрез разлики в качеството на продуктите, като може да се стигне до санкции в размер на до 5% от оборета на държавата членка в, на, на на предприятието в съответната държава членка. Освен да предлаг, виждаме и подобряване на инструментите, с които разполагат потребителите и потребителските организации за получаването на, на нужното обещетение. Или казано с друго място, недопустимо е за нас Европейската комисия да се подават продукти с различно качество, на единият пазар и Европейската комисия е поела дългосрочен ангажимент да сложи край на тези нелоялни търговски практики. Заключение мога само да заявя, че сме изготвили амбициозно законодателно предложение и за първи път имам възможността да ви заяви, че държим и разчитаме на вашата подкрепа по време на търсаните преговори с съвета. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Преди отново да дам думата на докладчика госпожа Полсън, ще дам думата на господин Токано, докладчика в Сянка от НП. Mulțumesc, doamna În primul rând aș dori să îmi cer scuze pentru... Много ви благодаря, госпожо председател. Извинявам се за закъснението. Радвам се, за възможността да обсъдим днес този толкова важен доклад, не вече за нас, представителите на страните от Източна Европа. Разликата на качеството на продуктите беше потвърдена в Чешката република, Унгария, Полша и Румъния, която аз представлявам не е достатъчно само да посочим наличието на проблем, както го сториха колегите преди мен. Аз бих искал да ви представя и предложенията от името наше, които ще внеса от името на нашата политическа група за евентуалното разрешаване на този проблем. Радвам се, че проекто докладът отразява притесненията на потребителите, свързани с пускането на пазара на продукти с, разви... с размина... различно качество. По този начин всъщност търговските субекти прикриват нелоялните търговски пра... практики. Опитах се да ме убедят, че до тези практики се е достигнало, тъй като съответните търговци или производители се основават на предпочитаните, вкусните предпочитания в тази държава членка, но аз не мога да се съглася с тези доводи. Не може да се оправдае употребата на съставки с по-низко качество чрез вкусовите предпочитания. Подига си и друг важен въпрос. Наскоро разговарях с представители на, на една асоциация за защита на потребителите в Румъния и стигнахме, стигна до извода, че имаме нужда от нова система за контрол и аудит. Би следвало проверките да се извършват от държавни органи, за да се гарантира че няма никакви нелоялни търговски практики и смятам, че би било уместно да се създаде органа на европейско равнище, който да разглежда случаите с подозрения за злоупотреби или нелегални търговски практики в рамките на веригата за доставки на храни в Европейския съюз. Ще спра до тук, тъй като ще имам възможността да внеса пак измененията си в писмен вид. Надявам се, че с проекто доклада си е, ще е, покажем ясно на Европейската комисия, че трябва да се сложи край на подобни практики, че трябва да се предприемат нужните мерки, за да се е, поправят допуснатите грешки. Много ви благодаря. Някой друг иска ли думата? Не. В такъв случай давам отново думата на госпожа Бокшан за заключителни думи. госпожо Захвалям се свим. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря на всички колеги, както на докладчите в Сянка, така и на останалите членове на парламента, които допринесоха за този дебат. Съгласна съм с по-голямата част от казаното и в частност с казаното от госпожа Конечна. Господин Скирлет също заяви, че трябва да се обърнем и да се опитваме да привлечем вниманието на гражданите в страните от Западна Европа. Тоест, ние, които се вълнуваме от този проблем, трябва да се постараем да обясним на гражданите какъв точно е проблема. Радвам се, че Европейската комисия е, е заделила средства за разработване на обща методика за целият Европейски съюз и се надявам резултатите, които ще бъдат постигнати с е, тази методика, да бъдат много интересни. Надявам също така е, разликите между източна и западна Европа по отношение на качеството на продуктите всъщност да не е толкова голяма проучванията, които цитирах в началото на дебата си и които доказаха, че виенските кренвирши на пазара в Хрватия съдържат 0% месо, при положение, че същия този продукт съдържа 60% месо в Германия е потеснителен, например, но а, също този продукт се продава и в Италия и се оказва, че и италианските потребители а, са жертва на дискриминация, защото продуктите в италианският пазар са същото качество като тези на германския пазар. Така че, мисля, че трябва да се обърнем към гражданите от Западна Европа, за да се опитаме да печелим тяхната подкрепа и да се опитаме да обединим членовете на парламента от всички държави, членки на Европейския съюз, за да се гарантират правата на потребителите, които са заложени в основополагащите договори на Съюза. Председателят Юнкер също призна съществуването на този проблем. В противен случай нямаше да удари част от речта за състоянието на Съюза на тази тема, включително и метафората, която направи за това, че Европейски съюз трябва да диша и с левия, и с десния си бял дроб. По въпроса за предпочитанията на потребителите. Да, такива съществуват, но не разбирам защо пък производителят може да иска да, при, да промени продуктите, да, да се хареса на дадена категория потребители, но дори и да има такова желание да се приспособи към предпочитанията, не може да се оправдае замяната на какао с а, вкусители в а, шоколада, който се подава в източна Европа, например, или промяна в състава на киселите млека. Ще очаквам с нетърпение против изменението ви за проверките на място. Действително смятам, че те са от много голяма значение. Надявам се новият законодателен пакет на Европейската комисия да ни позволи да разрешим проблема и също така да ни а, помогне да убедим европейските граждани, че Европейския съюз трябва да се вземе с този проблем и то в най-малките му подробности. Благодаря на всички ви. Както стана ясно, темата е много важна за нашите граждани. и държа да ви благодаря, тъй като ако ви не бяхте е, поставили е, ако не бяхте обърнали внимание този проблем, колеги, и Европейската комисия нямаше да се вземе с него, така че ви благодаря. Както каза докладчика, крайният срок за нас е изменение 23 април. Аз се очаквам гласуването в комисията Емри да е на 20 21 юни. С това приключваме тази точка от дневния ред и продължаваме с следващата, а именно размяна на мнение с Европейската комисия за евентуалното допълнително ограничаване на използването на неоникотиноиди. Тъй като говорим за размяна на мнения, започваме с представителите на комисията, след което ще дам думата на всички проявили интерес от името на Европейската комисия. Сред, днес сред нас днес е господин Клаус Берент, ръководител на отдел пестициди и биоциди в Генерална дирекция здравеопазване и безопасност на храните. Um, file, uh, you... Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Досието, което предложите да обсъдим днес, започна още през 2012 година. Въз основа на новите научни проучвания стана ясно, че някои активни съставки в инсектицидите, които се съдържат в неоникотиноидите, са много опасни за пчелите. Защото през 2013 година Европейската комисия предприе мерки за ограничаване на употребата на три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 един е, импа па допоприт и тиаметоксам, като се предвижда получаване на употребата на тези е, три вещества, но се допуска възможността за ограничено използване на тези продукти, например е, в оранжери и в някои конкретни други случаи, като например след цъфтежа на зимните зърнени култури. Сега въпросът е дали може да се допусне тази ограничена употреба на веществата и каква е оценката 3 години след Извинете, две години са влизането в сила на разпоредби, т.е. през май 2015 година. Производителите ни предоставиха тъй наречените данни за е, съгласуваност. Беше проведена оценка на въздействие и публична диску... и, е, Оценката беше изготвена от ЕФСА и резултатът беше, че и за трите вещества ограниченото използване, което до сега беше допустимо, вече не може да се смята за безопасно. В съответствие, ако мисля да изготви проекто регламент за допълнително затягане на мерките чрез забрана на тези ограничени възможности за употребите в сила от марта 2017 година. Проведохме дебати по темата през юни миналата година тук във вашата комисия, тъй като бяха внесени няколко проекто възражения, които в крайна сметка не бяха прияти от парламента. На 4 август 2017 година нотифицирахме проекто регламента ни официално в рамките на СТО и въпросът за нетърговските бариери за да имат възможност трети страни да коментират по нашите външно тези наши мерки, като срокът за коментари изтече през октомври. След това предвиждахме гласуването на проекта регламента в постоянният комитет за растителна и защита през септември, но се, беше взето решение да се изчака по общата оценка, която подготвяше ЕФСА преди да се пристъпи към гласуването. И а, прегледът а, започна на време, започна се с а, процедура за събиране на данни между май и септември 2000 2015 година, като посилата беше изготвена в рамките на ЕФСА, като ЕФСА изготви своята оценка възоснова на процедурата за предоставяне на данни и проверка на, всичка, на цялата налична на научна литература. Голям брой данни бяха събрани, голям брой бяха участниците в процедурата и не ЕФСА отне доста време да, се, да изготви своята оценка. И на края на 28 февруари тази година беше публикувана оценката на ЕФСА и като цяло в последния си доклад ЕФСА отново потвърждава че ограничените възможности за употреба на тези вещества представлява опасност за медоносните пчели и за дивите пчели или поне не може напълно да се изключи наличието на подобен риск. Ето защо Европейската комисия запазва проекто регламента, който предвижда пълна забрана на употребата на тези вещества и позоваваме държавите членки да гласуват в рамките на постоянният комитет на 27 7 април. Мисля, че това е което имам да кажа като въведение. Благодаря ви, госпожо докладчик. Благодаря. Господин Берент, сега давам думата на колегите. Някои вече са се записали в списъка. Господин Флоренц. Благодаря ви. Аз съм земеделски стопанин, занимавам се с конвенционално селско стопанство. Обеден ползвател съм на препарати за растителна защита, но не съм така убеден, че би трябвало да използвам неоникотиноиди. Нека ви кажа какво е действието на тези вещества. Не става дума само за пръскане на самите култури. Неоникотиноидите, въпросните три неоникотиноида, образуват и покритие върху семената. Могат да се задържат върху семената и съответно в почвата между 50 и 1000 дни. Това е решаващият въпрос. Колко време се задържат тези вещества в почвата? Казвам това по адрес на комисията. В бъдеще трябва да мислим много повече за почвите, не само за водите. Нека ви дам един пример. Ако посипете нещо върху почвата и след известно време вече няма никакви остатъци, то е ясно, че веществата са проникнали по-надолу в почвата. Почвите са ключът към политиката в областта на растителната защита. Мисля, че комисията в случая е възприела правилния подход. Има нещо, което живо ме интересува, именно какви са аргументите на държавите членки. Би ми се искало да знам и какви са актуалните аргументи на Германия, за какви промени настояват държавите членки и какво смятат за аргументите на отглеждащите цвекло, например с които разговарях наскоро. Аз самият отглеждам цвекло и ако не използвам вече неоникотиноиди, то тогава ще защитя микроорганизмите. Все повече намалява биологичното разнообразие на микроорганизмите, а именно те опазват почвите ни. Затова и трябва да ги пазим като зеницата на окото си. Надявам се, че комисията ще продължи да е така категорична. Няма нищо, че аз ще се натъкна в резултат от това на някои проблеми. Неоникотиноидите, според мен, в момента са най-опасните системни инсектициди в Европа. Благодаря на господин Флоренс. Господин Поч. Благодаря, госпожо председател. Скоро ще се гласува за забраните на някои пестициди, което е добра новина, но всъщност все още има проблеми. Макар от 2015 година да е наложено ограничение върху употребата на неоникотиноидите, много дерогации са предоставени в държавите членки в много от държавите членки на практика въобще не се прилага ограничението от 2013 година и се прилагат дерогации. дали държав... комисията смята да започне процедури по нарушаване срещу страните, които дават дерогации и онези, които за бъдеще ще се възползват от системата за спешно реагиране, за да заобиколят а, забраните. Господин Стас, благодаря първо на комисията за много точното представяне на случилото се през последните 4 години. Надявам се, че през април ще можем да гласуваме съответните текстове в съответните комисии. Както правилно каза господин Флоренц, производителите на цвекло имат много силно лоби и комисията ще предвиди ли някакви дерогации или изключения за производителите на цвекло? Знаете, че зах захарно, за захарното цвекло се използва огромно количество неоникотиноиди и самите производители твърдат, че няма никакви е, отрицателни последици. Но какво мисли комисията за това? Какво мисли ЕФСА за това? Имам чувство, че ще се предвидат е, и поискат много изключения. Разбирам, че над хиляда е, изключения са били допуснати до сега. И ако, ако има толкова много изключения, дерогации и така нататък, ще се окажем в едно странно положение. Просто на практика всички ще заобикалят по някакъв начин забраната. Комисията ще продължава ли да предоставя възможност за изключения и дерогации? предвид състоянието на нещата сега. Сега има и други култури, при които се използват неоникотиноидите. Аз съм страстен читател на научни статии и често чета за замърсяване на водите и с подобни пестициди. Примерно, ако те се използват а, и се заразат, да речеме, а, лозята, това може да има много отрицателни последици, включително и за производството на вино. Сега господин а, Флоренц иска да разбери каква е позицията на Германия. Той вероятно я знае, тъй като неговата партия е, чл... е част от коалиционното правителство. Така че той вероятно има с приятели в правителството, които знаят каква е позицията. Но ако няма квалифицирано множество в комитета, какво ще направи комисията? Ще набере ли смелост да се намеси и да вземе решение дори при липса на квалифицирано множество? Това е моят въпрос, госпожо председател. Господин Хуитама. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за тази презентация. Въпросите ми са следните в законодателството от 2007 година има разписани много ясни критерии за така наречените застрашени видове. Защо, питам комисията, споменаваме само пчелите, а не другите застрашени видове и включително и последиците от замърсяване на почвата и така нататък. И също така бих искал да, разпо, да разполагаме с, задълбочен за, за, задълбочен научен доклад. А, но ако от тук нататък се премахнат и се, се премахне процедурата за а, предоставяне на разрешение, може би ще имаме и много а, допълнителни проблеми. Знаете, че тази а, седмица в а, Нидерландия се а, взеха решения за използване на альтернативни вещества, но това може да доведе до още по-големи проблеми, защото те могат да се използват в много по-големи количества. Така че а, как можем да бъдем сигурни, че ако не разрешим използването от, на неоникотиноиди от тук нататък, няма да отворим вратата за използване на много по-тежки и по-замърсяващи вещества, госпожа Рице. Госпожо председател, да давам въпрос от името на госпожа Денано. През марта пред, пред, представих в пленарна зала едно изменение към доклада за опазване на пчеларския сектор, подписано от 7, 75 колеги, в което бе представена вещества, не, неоникотиноидите, които действат върху нервната система на а, насекомите. Но тези неопестициди са голяма, представляват голяма опасност за биоразнообразието и за почвите. Защо тогава комисията смята, че няма рискове за е, използването на тези вещества в парници? Някой друг иска ли да вземе думата? по въпроса. Госпожа Юзо. Благодаря, госпожо председател. По въпроса за неоникотиноидите трябва да се да, да, да, да, да, да, да, да почива наистина на а, научни изследвания. Проблема с с пчелите не е само проблем от използване на а, пестициди в случая. Когато искахме да, да намалиме емисиите на а, CO2, а, направихме така, че имаше все повече и повече дизелови коли. В последствие трябваше е, да, да се вземе решение да се откажем от дизела. Така че нека този път да не преповтаряме по, е, по същият е, начин проблем. Не бих искал да повтаря казаното и да подчертая също така, че комисията може би трябва да вземе мерки за намаляване на проблема на, а, с дерогациите. И какви мерки може да се, да се вземат, ако тези вещества продължават да се използват за растения и култури, отглеждани в парници, как може да се гарантира, че те няма, това няма да има последи а, а, за останалото а, производство и отглеждане на култури? Госпожа Каденбак. Благодаря. <clears throat> Въпросът ми е подобен. Радвам се, че на базата на редица проучвания и изследвания се стигнало до заключението, че трябва да се забранят неоникотиноидите с изключение за използването им в оранжерии. В бъдеще предвидено ли е за този вид употреба да се прилагат съпътстващи мерки за мониторинг, за да се установи дали употребата им и в оранжериите също не е така рискова, както и другаде? Thank you. Someone else? Благодаря. Някой друг иска ли думата? В такъв случай господин Берент имат отново думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички унези, които взеха думата и като цяло подкрепиха предвиденото чухте от комисията действията по въпросите, които бяха повдигнати. Господин Флоренц и господин Стац попитаха каква е позицията на държавите членки. Разбира се, не мога да изложа тук отделните позиции на държавите членки, така както те са изразени в рамките на комисията, но на заседанието през март стана и ясно, че, а, че повечето а, че някои държави членки не подкрепят предложението, някои подкрепят, повечето все още не са се произнесли. Колкото до производителите на захарно цвекло, да, ние също така се срещнахме с тях и тяхната реакция беше точно такава, каквато описа господин Флоренц, приятелски настроен, но много твърдо. А, така че комисията не предвижда специална дерогация за производителите и за производството на захарно цвекло. Факт е, че ЕФСА не е установила пряк риск от употребата на неоникотиноиди при, в производството на захарно цвекло, но а, присъствието на тези вещества в а, а, почвата с, е, е риска за другите е, култури и съответно за опрашителите и всички опрашвани растения и култури. Господин Поча зададе въпрос, свързан с спешните разрешения или разрешенията по спешност. Да, това е един проблем. Е, ние много, многократно сме споменавали, че държавите членки, които предоставят подобни разрешения на широк мащаб, на, на, на, на практика нарушават правилата. И поискахме от ЕФСА миналата година да извърши оценка на това дали разрешенията предоставени през 2017 година са имали основание да бъдат предоставени комисията ще вземе съответните мерки, но както но крайна сметка отговарям на господин Стас. Държавите членки всъщност отговарят и са, имат правомощия да предоставят съответните разрешения, не комисията. Това, което може да направи комисията е да проучи дали е имало основание за предоставяне на, на разрешението и ако не, да се вземат съответните а, мерки. А, колкото до използването в а, парници оранжерие, разполагаме с заключенията на ЕФСА според които използването на неоникотиноидите в оранжери и парници не представлява опасност, риска. Като раз, Разбира се, е, съответните парници оранжери трябва да бъдат е, съоръжени с е, необходимите е, трябва да имат съответните съоръжения, за да могат тези вещества да не се разпространяват извън. в и ако подобно ако, ако се установи, че има нарушаване, съответните разрешения трябва да бъдат отменени. Колкото до разрешенията, ние подновихме разрешението за един неоникотиноид ацетамиприта по препоръка на ЕФСА и в момента се извършват изследвания с цел евентуалното подновяване разрешението на, друг, на друг никотиноид. Колкото на господин Хотама, ние не разглеждаме само последиците за пчелите, а и последиците за почвата и за други организми. Господин Халтама също така зададе въпроса дали има дали предвиждаме защитни мерки за другите култури в в момента комисията разглежда само въпроса свързан с рисковете. Колкото от след приемането на ограниченията през 2013 година комисията прове, проведе едно изследване за мерките, които бяха предприяти от производителите. Наистина установи се, че се използват много альтернативни продукти и вещества. И вероятно подобни альтернативни мерки или вещества ще бъдат взети и след евентуалната забрана на тези три вещества, колкото до мониторинга пар парламента одобри пилотен проект за мониторка и в момента започна тръжна процедура. Също така Комисията предвижда изработване на така наречен план за опрашване, който, който, в който ще бъдат включени и другите компоненти, аспекти, свързвани с опрашването и упрашителите. Благодаря ви. Дебата беше много интересен и очакваме да видим как ще се развият нещата. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Също размяна на мнение с комисията относно общия доклад относно функционирането на РИЧ и преглед на някои елементи, заключения и действията. Комисията проведе преглед в рамките на Рефит Порича. и ще обсъдиме проблема с господин Садаласкас от Генерална дирекция околна среда. Имате думата, господин Савкас. Uh, Благодаря, госпожо председател. Имам честа да бъда придружаван от свой колега Карло Петинели от ГД Грол. И още от самото начало това показва, че процесът бе общ процес, осъществен от две служби на комисията. Поради това и този преглед на регламента е малко по-специален. Малко по-специален е и тъй като направихме проверка на пригодността и резултатността на един специфичен законодателен акт, в който са заложени стандарти в световен мащаб това е един от законодателните актове на Европейския съюз, които оказват най-голямо въздействие и предстои да бъде променян и в бъдеще. През 2006 година знаете, че този акт бе в основата на законодателството на Европейския съюз, уреждащо политиката по отношение на химикалите. Тогава в акта се предвиди отговорност на държавите членки по цялата верига на доставки на химикали. През 2013 година направихме първата оценка на регламента, но тогава някои от главите на този регламент не бяха функциониращи. Така че направихме оценка само на първите тенденции. На 5 март приехме втория общ доклад за функционирането на РИЧ. В него посочихме основните постижения, както и предизвикателствата във връзка с прилагането на този регламент. Сега, 10 години след влизането му в сила. Към момента се прилагат всички глави на акта. Всичко това бе част от програмата за проверка на пригодността и резултатността на законодателството, учредена от комисията. Когато се прави проверка на пригодността, в случая надградихме над първата проверка от 2013 година. Разгледахме също така и голям обем информация от агенциите по химикалите на държавите членки, от тематични проучвания, както информация от други заинтересовани страни. В доклада си стъпваме на 10 проучвания, така че той е много подробен и задълбочен. Заключваме, че регламента е допринесъл за защитата на човешкото здраве, допринесъл е също така и за намаляване броя на изпитванията върху животни и за по-доброто функциониране на единния пазар. В доклада предлагаме 16 действия, с които допълнително да се подобри функционирането на регламента. Очертали сме някои приоритетни области, като регистрационните досиета, упростяване на процедурата по издаване на разрешение, подобряване на, взаим, на взаимодействието между европейските и неевропейските компании, подобряване на прилагането от страна на държавите членки, най-вече по отношение на вноса. Посочваме също, че трябва да има повече съгласуваност между този акт и други актове, като например за отпадъците и водните ресурси. Двама комисари представиха прегледа на РИЧ на съответните заседания на съвета. Прегледът бе обсъден и в рамките на работните групи в съвета. Държавите членки приветстват общите констатации от прегледа, признават, че са постигнати резултати по акта, но че има необходимост от по-нататъчни подобрения. Започваме обстойни разисквания с другите институции, агенции и с заинтересованите страни, за да доразвием предложените от нас действия и да ги предприемем съвместно с агенциите по химикалите и съответните отрасли в държавите членки. На 11 юни ще се състои конференция на заинтересованите страни. Целта е да се дообменят мнения, да се разменят идеи за практическото прилагане на 16-те предложени от нас нас действия. Очакваме и обратната връзка на Европейския парламент. Тя ще е особено ценна за нас. За това сте и добре дошли на конференцията на заинтересованите страни. Сега с интерес ще изслушаме е, становищата ви, както аз, така и колегата. Благодаря. Uh, Колеги, имате думата за коментари. Господин Пох. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията, че се отзова на поканата ни. Целта на процедурата по издаване на разрешения по РИЧ е да се заменят с други химикали, пораждащи сериозно безпокойство. Но са издадени разрешения за продължаване на производството и използването на такива химикали. Положителни решения са взети до сега в много голям брой, около 300 такива решения. Вместо да насърчава заместването, комисията отдава приоритет на упростяването и рационализирането на процеса на издаване на разрешения тази процедура в бъдеще ще е много по-ефтина, много по-лесна. Тоест ще бъде много по-ефтино и много по-лесно да се произвеждат и в бъдеще пораждащи сериозно безпокойство вещества. Разходите за подаването на заявление от 2013 година вече са намалели така или иначе на половина, а упростяването на процедурата е стимул за продължаването на използването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, вместо те да бъдат заменени с други. Взимат се постоянно положителни решения по подобни заявления. Всъщност всички взети такива решения са положителни което подрива и основната цел по регламента, а именно постепенно да се изведат от употреба вещества, пораждащи сериозно безпокойство. Не се насърчават също така и новаторството както и производството на по-безопасни продукти. Как тогава комисията ще постигне основната си цел да опази околната среда и общественото здраве и да насърчи новаторските отрасли, като постепенно изведе от употреба най-опасните, пораждащи сериозно безпокойство химикали? Госпожа Алкен. Благодаря ви бих искала да кажа следното. Оставам с впечатление, че вече отговорихте на почти всичките ми въпроси. Съгласна съм и с преждеговорившия. Процедурите трябва да бъдат упростени. Понякога дори ми се струва, че искаме само да улесним живота на индустрията и дори не я насърчаваме да търси заместители. Има опасност да създадем една система, която позволява свободно предвижване на химикалите без никакви пречки пред индустрията. Тоест, че духта може да се води от основният мотив, който ги интересува, а именно най- Ниската цена на производство, което не винаги гарантира най-добра безопасност. Имам и един въпрос. Как е възможно Европа да изпълни целите си за устойчивост в, рамките на 2000, до 2020 година, ако прилагането на РИЧ е толкова задоволително? Очевидно е, че имаме много сериозен проблем, който изисква мест на политическо равнище. Та въпросът ми към Европейската комисия. Имате ли някакви конкретни предложения за начина по който може да се подобри прилагането на РИЧ? Струва ми се, че програмата за по-добро законотворчество би следвало да се преименува на по-добре да няма законодателство, колкото да, е лошо законодателство. Не бива да се стига до свободно движение на химикали. Рич трябваше да е задоволителен на акт, но сме далеч от доброто му изпълнение. Госпожа Юс. Благодаря. Бих искала да благодаря на комисията за изказването. Смятам, че реч беше добър регламент за изучаване и разрешаване на химическите вещества. Но, бих, нек, но не, нека не забравяме обаче следното производителите на ароматични растения и, и, и на подправки имат много големи проблеми. Рич каза, че сега всички тези изисквания, които са записани в РИЧ, доведе да, към това да се, да се е, потърсят много трудни методи за е, из, е, за, за, за анализ на веществата и на, на продуктите, а, примерно при производителите на лавандулово масло и друго. Тоест прекалено много, много скъпи а, методи на анализ за малките предприятия. Става дума за моята страна и Франция. Така че, може ли да се, да се предвиди някакво изключение или някакви по-улекотени изисквания спрямо тези предприятия в тази област точно. Господин Хуйтема, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията. Имам въпрос по РИЧ. Към момента в регламента по-скоро се поставя акцента върху устойчивите биоакумулиращи токсични вещества, така наречените ПБТ. Но дружествата, третиращи вода, произвеждащи също питейна вода, имат проблем и с други вещества. Това са устойчиви вещества, които много добре се разтварят в вода. Много е трудно за тези дружества да третират тези вещества при производството на питейна вода. Комисията мислила ли е по въпроса за тези вещества? Thank you. Someone else? Благодаря. Други желаящи да се изкажат. Госпожа Каденбах. Uh, thank you very much. Uh, I was distracted for a moment. Благодаря. Малко се разсеях преди малко, така че може и да сте упоменали онова, за което ще ви попитам сега. Но доколкото знам, комисията не предлага действия за подобряване на спазването на изискванията във връзка с качеството на информацията в регистрационните досиета. Това е една от основните пречки пред прилагането на РИЧ. Въпреки това комисията до момента не е приела категорични действия, прилага по-скоро мек подход към не спазващите изискванията стопански субекти, като например предупреждения чрез писма, но не се спазват изискванията за качеството на информацията по регистрационните досиета. 50% е процентът на нарушенията. Въпреки това се предоставят разрешения за пускане на пазара по подразбиране. Ако не предприемем категорични действия на европейско ниво, то само държавите членки и агенциите по химикалите ще са отговорни за попълване на липсващата информация. Според мен, ако не се предоставят данни, не би трябвало да се издават и разрешителни за пускане на пазар. Някой друг иска ли да се изкаже? Не, тогава се връщаме към господин Салдаскас. thank you. Uh, Благодаря. Отново заедно с колегата ще отговорим на въпросите ви. По въпроса за заместването, това бе първият въпрос. Не съм съгласен с казаното от колегата ви. Няма съмнение, това показват резултатите от проучването ни, че когато един списък се постави, едно вещество, извинете, се постави на списъка на кандидатите за заместване, в държавите членки вече започват да се правят инвестиции в научни изследвания за разработването на заместващи вещества. Много е вероятно в повечето случаи, когато такива вещества се поставят на един или друг списък, това вече да е сигнал за дружествата, че с веществата може да възникне проблем. Така за тях има стимул да започнат да проучват разработването на заместващи вещества. Така че заместването се прилага. Но какъв е проблемът с него? Понякога ако едно вещество бъде забранено, то по РИЧ то може да бъде заменено с друго вещество, което все още не е било забранено, но което има същите пораждащи сериозно безпокойство свойства. Така не се допринася за опазването на околната среда. Това е проблемът, който трябва да решим. Опитваме се да го направим, прилагайки нови подходи, като например групираме сходни вещества – Не съм съгласен и с госпожа Алкен за това, което каза, че има като цяло провал по РИЧ. Според мен това е законодателният акт, от който е проистекал най-голям ефект. До момента са регистрирани над 17 000 вещества. Става дума за най-обстойната база данни за химикали в света. В рамките на 10 години постигнахме нещо, което не е постигнал ни, никой друг по света. Създадохме най-стратегическата, най-обстойната база данни за химикалите в света. Да, разбира се, има все още някои предизвикателства. Бе направен коментар, например, по качеството на регистрационните досиета. Наистина, по много регистрационни досиета има проблеми с качеството на информацията. Опитваме се да ги решим заедно с Европейската агенция по химикалите. Какво предприема агенцията? Тя дори прави проверки на ръка на регистрационните досиета. Ако се установи, че не са спазени изискванията, досиетата се връщат на фирмите с молба да бъдат актуализирани. Още сме на начален етап от разработването на тази система. Затова сега трябва да си сътрудничим колкото се може повече с компаниите, според мен. От друга страна, трябва да предвидим и допълнителни стимули за компаниите да актуализират информацията по досиетата. Понякога едно дружество регистрира даден химикал, Впоследствие обаче възникват промени под формата на нови употреби, промени в количествата пускани на пазара или нови научни констатации. В такъв случай нерядко дружествата не актуализират обаче информацията по досието. Трябва да направим нещо по въпрос. Има също така и проблем с оценката. Не само регистрацията трябва да се извърши надлежно. Трябва да се извърши както трябва и оценката. Това е един доста досаден процес, тъй като от него проистичат а, разходи, налагат се също така изпитвания, нерядко върху животни. За регистрационните досиета казахте, че по тях не се спазват изискванията за качеството на информацията и че ние не правим нищо по въпроса, но това не е вярно. Действие номер едно, което предлагаме, се отнася именно до този въпрос. Освен това, активно си сътрудничим с отрасъла, в отрасъла също тече активен процес на размисъл, така че надявам се, че след няколко години нещата ще се променят. По въпроса за веществата, съдържащи се в питейната вода, РИЧ е приложим към веществата, независимо от това къде са наличните. те, но трябва да се вземат предвид и проблематични свойства на някои вещества, съдържащи се в продукти, като например потребителски продукти или в вода. Това може да бъде съпътствано от новата ни инициатива за питейната вода. По тази инициатива предлагаме да се работи по въпроса за проблематичните вещества – може да има връзка между това предложение за директива и РИЧ под формата на полезно взаимодействие между двата акта. Сега ще предам штафетата на господин Петинели. Ще допълня онова, което каза колегата в отговор на въпроса на колегата ви, госпожа Аукен. Ясни са резултатите от прегледа по РИЧ. Няма съмнение, че регламентът е допринесъл за опазването на човешкото здраве и околната среда и за намирането на альтернативи на изпитванията върху животни. Така че не може да се каже, че регламентът не се прилага добре. Има ефект от изпълнението му. Разбира се, процесът все още не е приключил. В доклада сме очертали 16 области, в които може да се подобри прилагането на акта. Не бива да забравяме, че току-що започна третата фаза на прилагането му. През 2018 година ще се работи по веществата с нисък тонаж, така че трябва да набере инерция и този процес. Но в никакъв случай още от сега не може да се каже, че регламентът не се прилага както трябва. Идеята на третия етап на изпълнение, отнасящ се до веществата с нисък тонаж, ми дава възможности да отговоря на въпроса на госпожа Юзо. Да, знаем, че проистичат разходи, включително и за малките и средни предприятия. Трябва да ги подпомогнем но без да предвиждаме изключения. Не веднъж сме разговаряли с производителите на етерични масла. Заявявали сме спрямо тях, че не можем да предвидим изключения за етеричните масла, само защото се произвеждат в селското стопанство или защото се използват вече от хиляди години етеричните масла са квалифицирани като вещества, пораждащи безпокойство и трябва да вземем предвид това. От друга страна, искаме да подпомогнем малките и средни предприятия. Затова комисията и агенцията по химикалите са предвидили редица действия, с които да помогнем на малките и средни предприятия при спазването на регламента. Вече сме провели няколко семинара с участие на МСП. Във Франция, доколкото знам, е предвидено финансово подпомагане за малките и средни предприятия. Може да се предвиди такова и в други държави членки. Но не можем да предвидим изключение за вещество, квалифицирано като пораждащо безпокойство, само защото то се произвежда от по-малки дружества. Безпокойството си е безпокойство. Благодаря, колеги. Благодаря и на представителите на комисията. С това приключихме работата си днес. Изчерпахме дневния ред. Няма желащи да се изкажат по точка разни. Следващото ни заседание ще е на 25 и 26 април. Благодаря ви за участието в днешното заседание.